Даваме все още верните решения, но поне са предприяти важни стъпки. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Колеги, извинете, е, че прекъснах дебата, но тъй като поемам председателството, получавам информация, че е важно сега да съобща е, нещо официално. Господин Кристоф Пачо ме информира за факта, че той от 1 януари 2011 година няма да бъде повече член на Европейския парламент. Това е смисъла на член 4 точка 1. Френските власти ме информира, че той ще бъде заместен от госпожа Агнес Ле Брюн. Отново по смисъла на правило четвърто, първа точка от 1 януари 2011. По отношение на правило 3, точка 2, е, мога да кажа, че нейните правомощия са е, проверени и госпожа Агнес Лебрюн ще заеме своето място в парламента и ще има всички права, свързани с тази позиция, след като разбира се подпише съответната декларация за интереси, е, която сочи, че не участва в дейност, която е несъвместима с членството в Европейския парламент. Е, благодаря. А сега се връщаме към дебата. Следващият оратор е госпожа Жоли, Комисия развитие. Имате думата. Госпожо председател, господин комисар, колеги, Споразуменията за доброволно партньорство между Европейския съюз, Камерун и Конго би трябвало да са добра новина за населението на тези страни и за биологичното разнообразие, но те са само етап в един дълъг процес, който Европейският парламент зорко ще наблюдава. Ако искаме тези споразумения да насърчат една законна, прозрачна, зачитаща околната среда търговия с дървесен материал в полза на местните е, жители, а не на някои нелегални е, групировки, Европейския парламент трябва да направи така, че е, правата на местното население да бъдат зачитани и те да участват в ефикасни консултации, за да може да се засили техния капацитет да се борят срещу корупцията и да участват в създаването на реално добро управление на горите. Тези споразумения не трябва да бъдат повод за продължаване на разграбването на развиващите се държави, а да позволят да се балансират отношенията между Европейския съюз и тези държави. Благодаря сега от името на политическите групи. Първо от името на ЕНП господин Фелнер. Комисионер, dessa så kallade флек. Благодаря. Господин комисар, Плана за действие ФЛЕКТ за прилагане на законодателството в областта на горите, доброто управление и търговията е изключително важен инструмент за борба срещу незаконната сеч. Знаете колко е сложно, колко сложно стои проблема с горите. Той има економически и социални аспекти. За това трябва да имаме смелостта да заявим, че незаконното обезлесяване е истински бич, истинско престъпление много често в тези страни. Износителки на дървесен материал, които са едни от най-бедните в страна, в света, избухват конфликти и именно за това този нов тип споразумение би трябвало да поощряват справедливата търговия с тези държави, които имат в много случаи е, доста корумпирана администрация. Това е истинско заболяване със своите симптоми и смятам, че Европейския съюз върви в правилната посока, започвайки борба с незаконната търговия. Това не бива обаче да пречи на тези страни да изнасят своите суровини. В развитите богатите страни ни ценим тези суровини. В Швеция, моята страна, която също е износителка на дървен материал, ние знаем колко е сложен проблема и се надяваме тези споразумения да допринесат за незаконната търговия. За борба с незаконната. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия започна по процес на партньорство с страни изнасителки на дървесен материал. Смятам, че е много важно да се създаде една структура за участие на, участие на местните общности в прилагането на тези споразумения, за да се подобри управлението в областта на горското стопанство и да се избегне корупцията. Включването на гражданското общество в договарянето на споразумението с Камерун е положителен сигнал. Независимо от това е, трябва да се вземат конкретни мерки за укрепване на диалога с всички подписващи страни. Трябва да се изгради една устойчива дървопреработвателна а, индустрия, за да се борим срещу обезлесяването и влушаването на състоянието на горите в тези страни. Те трябва да спазват а, изискванията на Европейския съюз. Благодаря. Господин Дейвис, минута и половина. Дебатираме е, споразумение за доброволно сътрудничество. Прекрасни думи. Те представляват е, е, желанието на Европейския съюз да наложи своята воля върху е, държави, постигайки общи цели. Но практичният аспект на споразумението с Конго крие проблеми. Правителството, управлението на тази държава на практика не съществува. Изключителни нива на корупция. Transparency International поставя страната почти в дъното на своята таблица. Как ще постигнем а, реализация само с една шепа служители, която да а, контролират как да се контролира незаконния сеч. Пазарите на незаконна дървесина, например като е, Китай, това е една страна, която не обръща внимание на происхода на дървесината, например. Всички тези проблеми сочат, че колкото и да са добри намеренията ни, много трудно ще се осъществят целите. Така че, каква гаранция може комисията да ни даде? А именно, че всяка стъпка, стъпка възможно ще бъде реализирана как ще имаме доверие в тези споразумения за доброволно партньорство, че ще постигнат целите, които очакваме от тях. Благодаря. Госпожа Росбах има думата. Jordens skove er verdens lunger og vi skal gøre alt hvad vi kan for at beskytte dem i en tid med en hurtigt voksende verdensbefolkning. Знам, че горите са белия гроб на света и трябва да направим всичко възможно да ги защитим. А, населението в световен мащаб се увеличава. А, в момента а, економическата криза засилва изнасянето на а, производството. Мисля, че ние трябва да внасяме дървесен материал, дървен материал от Европа, а не от далечни страни. Знаем колко трудно се осъществява контрол. Ако успеем да защитим горите в Африка, ще допринесем за борбата срещу промените в климата и е, запазването на биологичното разнообразие. Ако в Европа имаше повече гори, ако можехме да използваме повече европейски дървен материал, щехме да избегнем този проблем. Нямаше нужда да из... внасяме екзотични, е, дърв... екзотична дървесина. Защо? Е, разбира се, обаче, е, може европейския потребител да иска и екзотични е, екзотична дървесина. Затова трябва да се въведе контрол, да се опитаме да се борим с корупцията, но това е нещо изключително трудно. Аз не си правя иллюзии, не смятам, че благодарение на тези споразумения ще сложим край на незаконната сеч веднъж за винаги, нито в Камерун, нито в Конго но по-добре да има все пак споразумение за доброволно партньорство, отколкото да няма нищо. Затова ги подкрепям. Надявам се, между другото, че ще има още повече инициативи за опазване на горите по света. С... Благодаря. Сега от името на независимите господин Молцнер. Благодаря ви. СДП с Камерун в областта на горското дело е, и много уме, уместен предвид, че тази година отбелязване на Международната година на горите. Но тези споразумения ще бъдат ли наистина прилагани а, както трябва? А, Камерун е една от най- корумпираните страни. В момента се казва, че много ви моля да започнете от начало, защото някои членове не чуха началото на вашето изказване, нямаше превод. Госпожо председател, споразуменията за партньорство с Камерун са много уместни, тъй като тази година отбелязваме Международната година на горите и това е така много уместно за имиджа на Европейския съюз, но от друга страна Камерун е една от най-корумпираните страни и неправителствените организации смятат, че правителството осъзнава проблемите, но предотвратява всякакъв контрол и не прилага санкции, тъй като незаконната сече генерира много приходи. От друга страна, местните предприятия не, не, не нямат достатъчно познание и умения за прилагането на споразуменията. Само с, с, чрез борба с корупцията, след борба, чрез борба с корупцията ще можем правилно да а, прилагаме тези споразумения. Господин Касмарек, две минути господин комисар, дами и господа, преди месец заедно с представители на комисията ДВ бяхме в Конго и а, разговаряхме с представители на властта и на неправителствени организациите. А, е, дървообработването е, е отрасъл от огромно значение за економиката на страната, но е, голяма част от е, приходите не, не са много ясни. Е, и информацията постъпва много бавно. Също, също време, но е, правителството на Конго изразява загриженост за е, бъдещето на горите и, при, и предвижда мерки за запазване на горите. Ние им желаеме много успех в прилагането на тези мерки. времено обаче е, едно такова СДП е, е много важно за съседните страни, тъй като е, по този начин ще се пресече незаконния износ. Всички изказващи се споменаха и това. Системата трябва да функционира колкото може по-ефективно и трябва да упражниме натиск също към другите вносители извън Европейския съюз, за да не внасят незаконно изсечена дървесина и продукти от дървесина, тъй като това води до обезлесяване лесяване и не спомага за устойчиво развитие на економиката. А това има и последици върху а, цялата, цялата економика. Надяваме се, че СДП наистина ще бъдат приложени за благото на економиката. Благодаря. Искам да ви поздравя, господин комисар за сключването, за приключването на преговорите по тези споразумения. Доста съм обезпокоен обаче, защото преговорната процедура с Малайзия и Индонезия беше прекъсната. Това е много важен. Имате важен инструмент на разположение, въпросния регламент, господин комисар. той може да ви позволи да дадете нов тласък на преговорите. Трябва да сключим подобни споразумения с всички държави, в които има екваториални гори. В Латинска Америка всички страни, които изнасят дървесина от тези гори. Трябва да се опитаме да защитим защитим и да поощрим законното изнасяне на дървета. Но ние правим ли всичко необходимо? Дали държавите членки взимат необходимите решения по отношение на вноса на а, дърва от държавите, обхванати от плана за действие в ЛЕКТ? тук трябва да се вземат е, редица делегирани актове, защото имаме две години да осигурим прилагането на мерките. Комисията трябва да ускори процедурите, да може държавите да знаят каква, е, каква, какви ще са законите. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Е, Благодаря, госпожо председател. Наистина, това е много важен въпрос. И системно, наистина, 20 век се унищожават горите. Това е скандал, извършва се от индивиди отделни, от цели предприятия и цели алчни правителства. В този смисъл споразумението би трябвало да го приемем с цялото си сърце. Всички трябва да гарантираме, че ние в Европейския съюз ще направим нужното, за да се спре обезлесяването. Меркосур, много хора наистина знаят, че се изсичат гори от тези страни, за да се продава дървесина в Европейския съюз. Благодаря, господин Ферера. Благодаря, госпожо председател. Незаконната сеч и, и незаконната експлоатация на дървен материал в страни като Конго и Камерун подкопава развитието на економиката и, и е, е, един отрасъл, от който зависи коренното и местното население. също времено горите е, са начин за опазване на, биологичната, на биологичното разнообразие. Така че а, е, не, не трябва днес да легализираме и да озаконяваме това, което е по принцип незаконно. А, е, експлуатирането на тропическите гори. Европейския съюз трябва да играе своята роля подтиквайки тези страни да разнообразят економиката и да инвестира в производството на устойчиви продукти. Благодаря ви дървото и да, е дървесината ще бъде в центъра на нашето внимание и в бъдеще, но за това е много, много важно и необходимо да има по-широка информация. Малките и средни предприятия от Конго, в Конго и Камерун трябва да имат възможност да се развиват, но да се развиват устойчиво, спазвайки екологическите критерии. Затова за нас е важно да е, осигуриме подобна рамка. Благодаря ви. Господин Обермайер, 40% от площа на Камерун е покрита с гори. За момента Камерун е най големи износител на тропическа дървесина в света. Няма друга страна, където се сече толкова и според експертите редица горски видове, дървесни видове ще изчезнат до 10-15 години. Какво да се направи за борба с корупцията сред държавните служители и частните фирми? Трябва за да се гарантира устойчиво използване на горите. Необходимо е да се подготвят и обучат всички работещи в горската промишленост. 80% от тези дърва отиват към Европа и затова и Европа трябва да направи усилия. Европа и нейните предприятия. Смятам, че те трябва да поемат своята отговорност. Сега дам думата на господин Пивалкс. Госпожо председател, господа, господа, госпожа и господа, господа депутати, този дебат излиза извън обхвата на СДП сами по себе се. Става, става дума за, за основни суровини, ресурси и за устойчивото развитие на горите в тези е, страни. Знам, че това е само, но това е само една крачка напред. Това не е решение на проблема, това е крачка в е, правилната правилната посока. А, знам, че понякога в положението в тези страни е много сложно и че, и че те трябва да поемат активната роля, но много от тези страни станаха независими само преди 50 години и то не по, в условия, в които станаха независими нашите страни. Така че трябва много време за да се е, преборят с корупцията, за да създадат устойчиви ресурси и управление. Но нека не, нека не забравяме, че Африка продължава своя економически ръст дори и във време на а, криза. И че това са така едни окоръжаващи е, новини. Е, за да може този процес да се развива и да бъде устойчив, ние трябва да работиме заедно. Е, Конго и Камерун са първите стъпки. Ние в момента водим проговори с други страни, включително и с Индонезия и има надежда да, да стигнем до едно заключение и да подпишем подобни споразумения. Така че процеса по принцип е положител. Кан, Канкун даде някои така на, на насоки за глобалната борба срещу промените в климата. не, не само не само не искаме нещата да се развиват добре, и другите страни трябва да имат възможност да почерпат информация и опит от нас. Ако ние правим добре, те ще се получат от нас. Ето вижте какво става с енергийната ефективност. Така че смятам, че това наистина е кречка напред. И още нещо. Комис, комисията ще, ще упражнява мониторинг не само с, с своите средства, но вие имате също и възможности, вие имате делегации, вие имате връзки с, с тези страни. И а, защото нека не забравяме, че, в, че много от държавите членки настояваха да се е, е, да се подпишат тези СДП. Аз смятам, че този процес е един здравословен, правен, устой, правилен, устойчив процес и че с общи условия ще, с усилия ще можем да го подкрепим. Господин Жадо. Благодаря, господин комисар. Още веднъж искам да благодаря на всички колеги, които се отказаха. Всички горе-долу изказвания припомняха важния факт, че е, между устойчивото развитие, околната среда и укрепването на гражданското общество има тясна връзка. А ако има наистина един лост за стимулиране на устойчивото развитие в африканските държави, това е укрепването на гражданското общество единствения или основния елемент на демокрация в тези страни е гласуването за президент. Както виждаме от това, което става в Кот Дивуар, той не функционира добре. Именно за това трябва да има постоянен контрол върху прилагането на разпоредбите от тези споразумения, да се водят а, дискусии за а, разпределянето на доходите и на приходите от експлоатацията на горите, за да може да отговорим на честия а, аргумент, който ни се а, излага. Защо а, трябва да се отговаря на социални, екологически е, и демократични критерии, след като е, Китай е, сътрудничи без абсолютно никакви условия и всъщност извършва едно разграбване. И както казахте, господин комисар, Европа е голям пазар за тропическа дървесина –